на Европа е гласувана на днешния ден преди повече от 200 години, 223 години. И сега не продължаваме с гласуването. Пристъпваме към е, доклада на господин Шати Маркакис за освобождаване на отговорност на европейския бюджет за финансова година 2009. Комисията. Сега по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега по именно гласуване на решение номер 2 е, за Агенцията за образование, аудиовизия и култура. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Е, трето решение конкурентоспособност и иновации. Е, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто решение. Изпълнителна агенция за здраве на потребителите по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изпълнителна агенция за трансевропейска транспортна мрежа, начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изпълнителна агенция за научни изследвания, научно, на, начало на гласуването, поименно гласуване, край на гласуването. Приема се. Понго in votazione l'emendamento 1 per appello nominale. Votazione. Е, е, изменение номер едно по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 7 за, против, приема се. Изменение номер 2 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 3 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 78 алинея по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 78 линия, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 80-та линия, поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, заповядайте. Не можах да гласувам а, против. 81 линия по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 5 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 6 по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим начало на гласуването, край на гласуването, Приемс. се. цялото предложение за резолюция в изменение и вид. Поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се поздравление за господин докладчик. La relazione dell'onorevole Ciazzi. Така, Пристъпваме към гласуването на доклада на господин Шати Макакис относно специалния доклад за, на Сметната палата за освобождаване на отговорност на комисията 2009. Гласуваме параграф 51. Про, ки си За, против, въздържали се. При, отхвърля се. 61. За, против, въздържали се, отхвърля се цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте поименно. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се доклада. Поздравление за докладчика. А сега докладът Итала за освобождаване отговорност 2009 на общ бюджет на Европейския съюз и Европейски парламент. Първо ще разгледаме предложението за решение. Моля, гласувайте по именно това предложение първо. За. Край на гласуването. Приема се. А сега предложението за резолюция. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, поправя се председателката. Приете. А сега изменение 10. Моля, гласувайте по имен. Изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 отпада в такъв случай. Изменение 5. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Да, приема се. Изменение 7. Поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4.26. Моля, гласувайте. А, извинете, 86, извинете. А, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 87. В няколко части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвъртата. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пета. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шеста част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 15. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 90. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 8. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се и изменение 10. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 119. Първата част. За? Против? въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 129. Устно изменение на госпожа Лулинг. Имате думата, госпожо Лулинг. Госпожа председател от името на нашата група, искам да направя устно изменение по този параграф. Това е по-скоро едно технично изменение, но все пак не малко. Предлагам точка и, две и и три и за трите точки бъдещето време да бъде заменено с минало. Минало свършено, защото мерките, които се споменават в тези точки, вече са били приложени от много отдавна, повече от две години. Така че няма никакъв смисъл да искаме неща за бъдеще, след като те вече са направени в миналото. Надявам се, че тази уважаема институция може да спазва елементарната логика и да не става така, че, примерно, както е казано тук, парламента да отчита, че е, възможността да се получава капитал, отговаряш на 25 години работа, право за пенсия и също така е, пенсионната възраст, която е, се въвежда, е вече минала на 63 години, а не на 60 както. Тоест всичко да бъде в минало време. Благодаря. Благодаря на госпожа Лулинг. Някой против това изменение? Кой е за? Момент само, казва председателката. Имаме две части. Кой е за първата част? Против. Въздържали се, приема се. Втората част. По, поименно гласуване. Моля, гласувайте по именно втората част. Il voto è chiuso Emendamento approvato. Параграфо 100. Приема се. Параграф 130, разделен на две части, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се. За съжаление, ще трябва да проверим електронно, защото не си вдигнахте ръцете. Моля, гласувайте електронно по втората част. Прекратете гласуването. Приема се. 131 първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 132 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, изглежда се отхвърля. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Третата част. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, отхвърля се. Да, можем да проверим, разбира се, но си вдигайте по-добре ръцете при гласуване, ще отгубим време. Моля, гласувайте електронно, прекратете. Отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега като цяло текста на резолюцията с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. А сега доклада Ревалини за освобождаване от отговорност 2009 на съвета. Поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Нека сега да видим предложението за резолюция. Параграф 4. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Приема се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се.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 Прекратете. Приема се. Шеста част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Седма част. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се. А сега поставям на гласуване изм... предложението за резолюция с измененията. По именно гласуване, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика, господин Ривалини. А сега освобождаване Е, на Сметната палата. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега проекто резолюция. Първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. А сега целият текст на предложението за резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Още един доклад на господин Ривалини по отношение освобождаването от отговорност на економически и социален комитет. Моля, гласувайте поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Нека да погледнем предложението за резолюция. Изменение 3 в две части. Първата част, моля тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, изглежда се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте електронно по втората част. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 4. За против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Моля, добре вдигайте ръка, за да се вижда. Против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим ли искате? Не искате. Добре. Изменение 7. За. Против въздържали се, изглежда се отхвърля. Да проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Моля по-ясно вдигайте ръце. Осмо изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9, поименно, моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 11, поименно, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега подлагам на гласуване целият текст на проекторезолюцията по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Отново господин Ревалини по отношение освобождаването от отговорност 2009 година, Комитет на регионите. Поименно гласуване по проекто решението. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Нека да погледнем и самия текст на резолюцията изменение 1 по именно гласуване. Гласувайте, прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 Поименно моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. цялостния текст на, рез... на проекторезолюцията с измененията по именно моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление отново на докладчика. Сега господин Стаес. 2009 година освобождаване от отговорност за Европейския фонд за развитие. Моля гласувайте поименно. Прекратете гласуването. Приема се. Нека да погледнем сега и самия текст на проекто резолюцията. Изменение 2. Тези, които са за, моля да гласуват. Против, въздържали се, приема се. Изменение 1 и 3, които са идентични. Тези, които са за, против, въздържали се, приемат се. Цялостният текст на проекторезолюцията с измененията по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се поздравление на докладчик. С сега доклад Ставракакис по освобождаването от отговорност 2009 на Европейската агенция за лекарствените средства. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравлявам докладчика. Сега проекторезолюцията. Изменение номер едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение трето За, против, въздържали се, мисля, че се приема. Може би трябва да проверим електронно. Четвърто изменение за против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Ако обичате, вдигайте високо ръка. Е, е, електронна проверка по четвърто изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение номер 8 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате ли електронна проверка? Добре, електронна проверка по 8 изменение. Е, край на гласуването. Приема се. Обаче, е, за Бога, вдигайте високо ръка. Е, не виждам за, за ли сте или против. 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега цялото предложение за резолюция с измененията по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Е, приема се. Поздравлявам докладчика. Трудно ще ми бъде да произнеса името Ставракакис. Е, по е, европейския бюджет за основните права финансова година 2009. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега резолюцията без изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика господин Ставракакис. Извинете, че неправилно произнасям името ви. Сега е, освобождаване от отговорност за финансова година 2009 е, ИТЕР и е, е, проекта ИТЕР по именно гласуване, начало на гласуване, край на гласуването. Приема се. Сега е, проекто резолюцията без изменения. Ако обичате, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчика. А, сега, по дневния ред а, гласуване доклад Витал Морейро. Морейра. Спешно въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан. Изменение 43 по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. После има 31 изменения от е, е, Комисията по международна търговия. Гласуваме един блок за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12-то, поименно изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 15-то, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 26-то по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Господин а,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 след поискане на държавите членки искаме да а, добавим всяко юридическо лице не, или всяко сдружение, което не е, е а, правно такова, трябва да действа от името на съответната индустрия. това е в духа на останалите гаранции, които приехме при споразумението с Южна Корея. Благодаря ви. Така, сега изменение 33-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. L'emendamento 34, chi a favore? Изменение 38, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39, за, проверка. Проверка по 38 изменение. Проверка по 38 изменение. А, а, начало на гласуването. Приема се. 38 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 39 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 40. -то. 40-то изменение за. значи се връщаме към 39-то изменение. Много ви моля, вдигайте високо ръка, защото по-малко от една трета от депутатите вдигат ръка, не можем да приборим гласовете. 39-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 40-то изменение за против, въздържали се, приема се. 41 изменение, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Изменение 44, две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, изменение 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се 46-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега предложението на комисията с измененията за, против, въздържали се, приема се. Господин Морейра иска да вземе думата. You, е, Благодаря, госпожо председател. Аз Имам правомощие от комисията, на която съм ръководител, да поискам отлагане на гласуването по законодателната резолюция. Това не, няма никакво значение спрямо моята лична позиция. No, no, no, no, no, no. Scusate, devo dare la parola alla Commissione. Не, първо ще дам думата на комисията. Комисията може да приеме предложението за отлагане на резолюцията. И така, можем да гласуваме предложението Морейра. Който е за? Кой е за отлагането му? Кой е против? И така предложението се приема, следователно ще бъде изпратено обратно на комисията. доклада Шлютер двустранни инвестиционни споразумения между Европейския съюз и трети страни. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване. Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение. Кой за? Кой е против? Въздържали се? Трябва да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 12-то измерение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение. Съответната част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, съответната част, кой е за, против, трябва ли да проверим? Трябва да проверим, защото не вдигате ръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. За. Против. Не мога да преценя така както вдигате ръка. Затова ще проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Моля, вдигайте ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение, съответната част за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение, съответната част от 12 точка от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Подлага модифицираното предложение на гласуване за, против, въздържали се, се Приема се. Подлагам на гласуване проекта за резолюция чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ за Грузия. Три изменения за, против, въздържали се, приема се. Цялото предложение за, против, въздържали се, приема се. Проекта за резолюция по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам докладчика. Сега ще изслушаме обясненията на вота.